Bien, mes chers collègues, nous allons euh, reprendre notre... Уважаеми колеги, нека да продължим заседанието си. Много се радвам да поздравя сред нас госпожа Маклейт. Вие много добре познавате всъщност. Тя е изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда. Днес след обяд тя ще бъде на наше разположение, като ще започне с презентация за състоянието на доклада за околната среда в Европа. След това ще имаме възможност да и задаваме въпроси. Заповядайте, имате думата. And, uh, a... Добър ден, благодаря истинско удоволствие за мен днес да съм тук и да представя новия доклад, четвъртия доклад. Като членове на Европейския парламент и са законодатели в областта на политиката за околната среда. Изключително важно е да знаем какво се случва. Мисля, че пред нас има много важни елементи, свързани с доклада. Виждам, че са ви предоставили книга, анализ, наречен синтез, включващ три много важни елемента. В момента има някои копия. Тук, освен това, имаме този документ и в електронен вариант. Освен това, включили сме и като част от стандартната ни работа тематична оценка на различните теми, свързани с околната среда, резултатите на различните страни, успехите и провалите. И нещо много важно, включили сме оценки на 38 страни. Мисля, че това е нещо уникално, тъй като е резултат от а, партньорска работа. Очаква се а, тази информация да се актуализира годишно, за да може хората, които вземат решенията и определят политиката, да разполагат с най-скорошната информация. Искам да се спра на някои от основните заключения и ключовите послания. Ключовите послания са 10 и аз ще изложа някои от тях. Както в предходни оценки, основното послание е, че политиката в областта на околната среда действително работи, но ние се сблъскваме с много предизвикателства. Все повече и повече нови неща възникват, и ключова част е да се включат е, и изпълняват съществуващите политики. Второто послание е, че предизвикателствата, свързани с околната среда, не могат е, да бъдат е, предмет на едностранна работа. Те не могат да се разработват в изолация. Необходимо е да се разглеждат в глобална светлина – защото те са изключително сложни и обединяват много елементи в националните социални и економически системи в световен мащаб. Според анализа, ако разбираме по-добре тези развиващи се и сложни процеси, ще можем да извлечем значителни ползи. Тринайстата оценка, в която се говори за сладките води и е, климатичните изменения, биоразнообразието, природните ресурси, околната среда, здравето и качеството на живота. Мисля, че всеки от вас е получил пакет е, с е, всяка една от темите. Виждате, че са а, обобщени ключовите приоритети и целите на Европейския съюз на 27-те държави членки. Имаме насоки към обобщаване на направения прогрес – Справяме се с някои цели, но очевидно е, че има какво да се желая по други. Ще започна с климатичните изменения. Както знаем, Европейския съюз е на път да изпълни ангажиментите прияти с Киото протокола и целта за емисиите на въглероден двуокис. Знаем, че имаме намаляване с 7,3% през тази година в сравнение с миналата година, но в транспортния сектор, например, например, има какво да се желае. Необходимо е да се обърне внимание на бялата а, книга. Вчера говорих с генералния директор и действително има какво да се направи, за да повлияем на случващото се. Но най-общо може да кажем, че с началото на срещата в Канкун не са достатъчни международните усилия за намаляване на въглеродните емисии, така че промените в температурите да бъде по-малко от 2 градуса. Относно биоразнообразието има напредък на европейско ниво, но както знаете не сме изпълнили целите. Вижда се, че Натура 2000 покрива 10% от земите процеса, който сме започнали с нашите страни и много а, партньори, ни даде възможност да разберем по-добре защо не сме изпълнили своите цели, какви са тенденциите, какво се случва в различните местообитания с различните видове Деградацията на екосистемите означава, че Европейския съюз няма да изпълни своите цели. Много от местообитанията, 31% са заплашени. Еконововъведенията позволяват да, да разгледаме отделно измеренията, свързани с околната среда. Европа използва все повече и повече ресурси и въпреки по-доброто управление на отпадъците, 3 милиарда от отпадъците са в сметища. Все повече се влушава и замърсяването на водите. И се повдигат различни въпроси, свързани с здравето. Различни вещества представляват разли... висок риск за здравето в части от Европа. Оценките на страните дават някои отговори виждаме какви са връзките между проблемите, свързани с околната среда и можем да си зададем въпроса как да отговорим, как да напредваме по най-добрия начин. Дали там, където няма прогрес, трябва да изпълняваме по-добре регламентите или да създадем нови регламенти. Именно в националните оценки са отговорите, защото тези комплексни въпроси изискват пълно прилагане на регламентите, но понякога е необходимо да се вземе предвид какви са местните условия, когато изпълняваме политиките. Ето защо, надявам се, тези оценки ще ви дадат по-добра представа за разнообразието, с което всяка страна се характеризира. Доклада за състоянието на околната среда през 2010 година използва тези оценки от различните държави членки и ни дава възможност да сравним действията, които се предприемат в различните страни и да се учим един от друг. Научаваме кои са успешните и неуспешните мерки, какво се случва на определени места. Оценката на глобалните мегатенденции е още едно измерение – един контекст, в който може да се разглежда нашата работа. Виждаме, че околната среда зависи от някои от тези глобални влияния. Изправиме се пред риск, несигурност между економиката, различните сектори на околната среда. Управлението на тези рискове в контекста на промяна – е истинско предизвикателство. Установяваме, че дори тук има ключови послания. Например, да се справим по-добре с несигурността, да използваме анализа за тази цел, да включим дългосрочната перспектива в планирането и да бъдем сигурни, че когато се занимаваме с политика по околната среда, можем да свършим глобалните мегатенденции и други политики, като например търговия, които също имат някаква връзка с проблемите на околната среда. И когато осъзнаем колко сложни са предизвикателствата, става ясно, че ни трябва сложна и интегрирана политика, в която са включени всички сектори. Как може да се постигне такава политика. Необходимо е да имаме една обща цел, например предоставяне на повече информация за ресурсите, с които разполагаме, какви са, какви са активите, как се използват те за подобряване на нещата. Смятаме, че за бъдеще трябва да вземем предвид и други политики, като например общата селско-стопанска политика, общата политика по рибарство и други. И още нещо относно а, ефективността на ресурсите, която също представлява истинско предизвикателство. Много важно е тя да бъде включена с а, е, екосистемните услуги и с а, обществото от друга страна. Фокуса върху ефективността на ресурсите се основава на това, че екосистемите имат определен капацитет на поглъщане на отпадъци. Ако искаме да поддържаме растеж в бъдеще, трябва да използваме ефективно ресурсите. Има определени елементи обаче, които трябва да бъдат взети предвид. Например, откъде идват материалите и ресурсите за европейската економика? един, едно от ключовите послания е, че дори най-скептичните по отношение на околната среда трябва да вземат предвид а, това. Не трябва да, да губим ресурси, но трябва да знаем а, как а, да използваме най-добре това, с което разполагаме. Прехода към зелената економика. Различни бяха дефинициите за нея, но това, което виждаме е опасността, че излизането от рецесията не повлиява в положителен аспект. Необходими са ни насоки към постигане на зелена економика, економика, ефективност на ресурсите, управление на ресурсите. Във връзка с това трябва да се спрем и на, а, свързан, на различните политики, които са свързани помежду си. От нашата работа виждаме, че последователността на политиката е изключително важно. А, повечето политики са последователни на хартия, но възникват конфликти. Виждаме това и в различните инструменти, които могат да бъдат изпълнявани на различни нива и да доведат до различни резултати. Например, определене на цените за водите. Ресурсите могат да се използват много ефективни от една страна, но от друга страна знаем, че имаме различни инструменти, които трябва да бъдат взети предвид. Как да подобрим последователността? Както и други сектори, околната среда трябва да изпълнява инструментите в различни сектори. Процесът на създаване на национални оценки е един силно мотивиращ фактор. По този начин получаваме повече информация, като изграждаме различните политики. И в заключение искам да кажа, че доклада съставлява не само комбинация от оценки, но и създава ясна представа за нещата, за сложните връзки между глобалното и регионалното, очертават се предизвикателствата на глобално и европейско ниво и виждаме как смягчаването на измененията в климата, биоразнообразието имат мястото си в бъдеще. Разбира се, подкрепяме работата на комисията към каквото и какъвто и да е законодателен инструмент, който биха предложили, но мисля, че е необходимо да определим каква точно е ролята на всеки, за да видим как се действа на местно ниво, а освен това и на глобално и европейско ниво. Така че действията и използването на ресурсите са възможно най-ефективни. С това искам да приключа. Благодаря, госпожо председател, и ще се радвам да отговоря на въпрос. Е, Благодаря, госпожо директор, за това, този доклад, който беше изключително съдържателен и прецизен. Смятам, че той ще предизвика доста въпроси сред колегите. Искам да дам думата и на нашето лице за контакт в агенцията. Благодаря ви, госпожо Маглейт, за тази презентация. Вие е, държите пръста си не само на европейската температура, но и на пулса така да се каже, на екологичното законодателство. Много добре е да чуем и да прочетем, че сме поели по правилния път, а и е, законодателството в областта на околната среда в Европа е едно доста успешно законодателство. Въпреки това имам няколко бележки във връзка с транспонирането и прилагането на законодателството. Вие самата казахте, че трябва да ускорим прилагането на законодателството. Какво означава това? да скръстим ръце, няма нужда от нови законодателни инициативи, а да се концентрираме върху самото приложение на съществуващото законодателство. Това ли означава или означава, че когато държавите членки приложат законодателството така, както се очаква от тях, околната среда ще бъде в много по-добро състояние. Вие говорихте за политическия подход, който е необходим и който се е, опира повече на ефективността на ресурсите. Но, ако се вгледаме в пазарите, погледнем предприятията, които стават все по-устойчиви в своето производство, и то не по някакви алтруистични съображения, просто защото ресурсите намаляват и това представлява заплаха за тяхното производство. Имате ли впечатлението, че пазарите започват да се движат по-бързо в правилната насока и изпреварват обществата и правителствата, защото същото се наблюдава и на конференциите на ООН. Много е трудно да се внасят нови предложения, защото пионерите в промишлеността се придвижват напред много по-бързо. Благодаря. Искам да ви представя колегата до мен – който се занимава с изключително важен ресор и той ще сподели с вас познанията си за приложението, след което ще се върнем към подхода на пазарите. По отношение на прилагането, на законодателството. Ако погледнем оценките за 27-те държави членки, страните членки на ЕФТА и балканските страни, ще видим, че картината е твърде интересна. Много е интересно, например, да се изучава връзката между напредъка на прилагането на законодателството и мащабите на страната. Много често се случва по-малките страни с сходни механизми на управление да прилагат законодателството по-бързо и по-ефикасно от по-големи държави, които в повечето случаи са федерални. Западните Балкани, например, картината е много интересна. Чрез създаване на подходящи условия, включително и финансови такива, там се постига голям напредък, който се отразява в мерките, които се предприемат, докладите за напредъка, които се съставят. Освен това, там се наблюдава желанието да се учат едни от други. Говоря за туининг проекти, говоря за размяна на изпитани добри практики. Що се отнася до темпото на прилагането, има също интересни наблюдения – всички знаем, че във време на економическа криза страда околната среда или защитата на околната среда. но се наблюдава и висока степен на интеграция, която в, Северна Европа е много по-различна от тази в, източна, в Южна извинете, Европа. Това е интеграция, която пък се отразява на темпото на прилагането. Искам да кажа, че аспектът интеграция играе изключително важна роля. В всички държави би било добре да се вгледаме, да видим как се прилагат мерките, да видим как се анализира приложението им. Това, което констатираме е, че хората биха желали повече яснота по отношение на това, което е необходимо във връзка с приложението, нуждаят се и от опростяване на изискванията. В много области се наблюдава при съпоставката на екологична с секторна политика, че секторната политика се отклонява от тази в областта на околната среда не винаги е напълно ясно как се прилагат критериите, как могат да бъдат приложени по най-економичен и ефективен начин. Така че по отношение на яснотата и еднозначността има проблем. Ако ги имаше, нещата ще да вървят по-бързо. И сега за подхода в този сборник на глобалните мегатенденции ще намерите много интересни неща. Аз ще ги обобщя. Според мен причината за това толкова много промишлени сектори и пазари да бъдат ефективни по отношение на използваните ресурси е една. Групите ресурси, които са най-важни, там материалът е важен, обаче доставката е много трудна и се констатира, че в Европа тези ресурси не достигат. Те са много малко и стават все по-малко. За това има съзнание за необходимостта от ефективно боравене с ресурсите. С други думи, вървим по правилен път. Има увеличение на ефективността на използване и влагане на ресурсите в много области. Същевременно обаче е трудно в една економика, намираща се в растеж, това да продължава като тенденция обръщаме важно, внима... голямо внимание на иновациите. Освен това наблюдаваме, че в Германия, да, има растеж, обаче погледнете Китай, там има просто взрив от растеж. Така че Предстои ни очевидно много интересен диалог по отношение на това кой какъв технологичен трансфер ще осъществи. Мисля, че в Европа сме достатъчно напреднали като общества и ще наваксаме, разбира се, в зависимост от подходите, които използваме. Благодаря, господин Крис Дейвис. Uh, Благодаря, много се радвам, че на такива сесии има възможност да задам дългоочаквани въпроси. Сега по въпросите за изменението на климата. Най-напред доклада казва, че ние сме на път да намалим с 20% емисиите до 2020, но в същото време се казва, че тези цифри всъщност отразяват само емисиите на територията на Европейския съюз. Доколкото разбирам, нашия принос към намаляване на емисиите е нула. Правилно ли е това? И до 2020, независимо от предприятите мерки, това ще продължи. Очевидно има износ на емисии. Относно протокола Монреал. Той е доведе до много по-значително намаляване от протокола в Киото. Чудя се дали това показва, че трябва да търсим други начини за справяне с емисиите, така че да постигнем а, значителни разлики. Да подобрим технологиите чрез замяна, да търсим а, нови възможности. Може би трябва да обърнем внимание на това, като се има предвид колко е трудно да се постигнат промени в политиката, енергийната политика. Доколкото знаем, морското равнище се покачва с 3 мм годишно. Няколко въпроса тук. Най-напред. Един от нашите водещи е евроскептици би казал, аз съм бил на различни места и никъде няма доказателства, че равнищ... морското равнище се покачва. Ако вземем предвид какво се казваше преди 15 години, сега трябваше да сме под вода. И така, два въпроса от една страна. Защо не виждаме материални доказателства за покачването на морското равнище? Ако е факт, че се покачва, как можем да отчетем покачване за един век с метър два? Беше споменато, че различните държави членки имат нужда от по-голяма яснота Чудя се дали Европейската агенция за околната среда е направила препоръка. Дали дали имаме нужда от определени насоки при изготвянето и прилагането на законодателството. Ако бъдат публикувани такива насоки, това би било изключително полезно. Ако обясним на прости думи, с прости думи юридическите термини – Знам как дискутираме тук. Чудим се защо се прилагат лошо различните законодателни инструменти, защо се прилагат различно в държавите членки, защо не се спазват стриктно от държавните служители. and, and благодаря. Госпожо председател, благодаря госпожо Маглейт за направената презентация. Сигурен съм, че този доклад ще бъде изключително полезен, също така, както беше и предишния. От моя гледна точка, от опит, мога да кажа, че това беше един от докладите, които, на които се позовавахме в тази комисия, които използвахме в преговорите. Това е една от книгите в моя офис, която най-много използваме. Ако искаме да проверим нещо, веднага използваме доклада. А за това очаквам с нетърпение да се съпозная с новия доклад. Имам няколко коментара и въпроси. Най-напред, мисля, че е изключително важно това, че се фокусирате върху необходимостта да се интегрира а, екологичната политика с политиките в други области. Мисля, че това трябва да се вземе предвид в следващите месеци и години в тази комисия, в парламента, да вземем предвид новите финансови перспективи, да вземем предвид общата селско-стопанска политика. Вероятно, ще трябва да вземем предвид и политиките и законодателството в други области. Нямах възможност да прочета доклада. Искам да попитам колко наблягате на отношенията, връзката между економиката, економическия растеж и а, законодателството по отношение на околната среда. Вероятно, знаете, това са теми, които дискутирахме широко през последните месеци а, по отношение на биоразнообразието и по отношение на дискусиите дали или не да повишим своята цел във връзка с а, политиката по климатичните изменения. Има достатъчно аргументи в полза на това да повишим своите цели – това би повишило и нашата конкурентноспособност. способност. Ето защо бих искал да чуя и вашата гледна точка по тези въпроси е, и как е изложена тя в доклада. До каква степен е, всичко това е свързано с е, пазара? И какво смятате за връзката между разходите за обществото, на, свързани с адаптацията и превенцията. Чудя се дали сте взели предвид това. Благодаря. Благодаря, Терл. Благодаря, че сте тук. Погледнах на бързо доклада. Ще се спра най-напред на друго. Химикалите най-напред. Тревожна тенденция за различни вещества и токсични вещества, повишаващи се нива. Говорите, че те могат да бъдат разграничени от растежа. Смятате ли, че е необходимо ново законодателство по отношение на химикалите, така че наистина да бъдат разграничени. Най-вече веществата, които нарушават хормоналния баланс. Какво можем да направим, което не е направено до сега? След това по биоразнообразието приехме нови ангажименти – но все още има проблеми свързани с земеползването, освен това домашните птици и някои други аспекти на биоразнообразието видях. Какво повече може да се направи? Защото смятам, че законодателството, с което разполагаме, не е достатъчно. И сега се спирам на последно място на климатичните изменения. Истинският проблем е с разграничаването. Някъде в началото имаше таблица. Оказват се процентите на емисии по сектори, както и постигнатото намаление до а, сега. Успели сме по отношение на отпадъците, но а, там а, делът на емисиите е много малък. А, проблем е транспорта. Освен това, енергийното производство. Дори ако преминем от въглища към газ, пак не успяваме да постигнем целите си. Така че в тези два сектора имаме повече от 50% от емисиите. Чудя се, можем ли да проведем дискусия за бъдеще или можете ли да излезете с доклад за системните връзки между а, работното време и емисиите. Има няколко нови проучвания, които показват, че има връзка. Например, ако европейските граждани работят същите часове на година, както тези в САЩ, да емисиите ни ще се покачат с повече от 20%. Как можем да се справим с това? Законодателството в сектори, е различни от околната среда, има също своето отношение и ефект върху околната среда но тази информация не се използва при вземането на политически решения. Затова бих искал е, и би ми било много интересно, ако видя дали работите в тази насока. Разбирам, че напредваме в е, ефективното използване на ресурсите, но мисля, че ето това е големия въпрос, свързан с климатичните изменения. Госпожо Маглет, ако обичате да отговаряте на тези три въпроса, след което ще ви зададем още три. Крис, ти ми зададе много трудни въпроси. Разгледахме нетния принос на Европа, изнесените емисии и онези, които ни изразходваме тук. Това е една доста съществена част от баланса и ако не го направим, всъщност ще е, бъдем доста небрежни. Но нашата цел е нашия принос да клони към нула разглеждаме отделните е, отрасли на промишлеността. Относно покачването на морското равнище. Мисля, че едно такова специфично искане в крайна сметка би е, пристигнало е, при нас, защото това е свързано с е, въпроса за замяна на суровините а, и така нататък. Защо целият въпрос за ресурсите виждаме е, също така и първите признаци за покачване на морското равнище. Има много райони, в които е, морето буквално може да ви залее краката, например. Е, има райони, които още не са засегнати, например Шотландия и други райони, при които тази степен на засегнатост е доста по-голяма, където има повече бури, доста повече заливане на сушата с солена вода. Всичко това, разбира се, може да се спре а, с инженерни съоръжения, строителство на диги а, и така нататък. Ние имаме собствена програма, която отразява особено чувствителните моменти, свързани с покачването на морското равнище. Ние сме събрали както глобални данни, така обаче и най-вече данни за европейските пристанища, И е важно как да намалим парниковите газове, да намалим измененията на климата. Когато го работя с докладчиците, непрекъснато се натъкваме на проблеми, когато трябва да оценяваме напредъка, постигнат възоснова на дадено законодателство. Разглеждаме всички индикатори и въобще един много широк спектър, който ще намерите в обобщения доклад но не винаги тази събрана от нас информация представлява отговор на въпросите, които вие ни зададахте които ние сами си е, задаваме по отношение на ефективността на ресурсите. Какво всъщност искаме да измерваме е въпроса. Е, и тук се нуждаем от вашата помощ. Имаме нужда от е, широко обхватна система за изготвяне на а, баланс, за да можем да продължим да говорим за разнообразие във водата и на сушата. Можем да събираме тези данни в рамките на процеса за а, Евростат и възоснова на данните, е, които събираме за ООН и техния баланс. Това може да продължим да го правим, но на нас ни трябва и политическа подкрепа, а, и би било добре да имаме законодателство, което да а, подкрепи това събиране на статистически данни, тази отчетност. Няколко думи, свързани с нашата конкурентно способност. Знаете, че ние водим а, дискусии за това какво може да се измерва с брутния социален продукт. И мисля, че с помощта на този индикатор може да се използва измерва ефективността на екологичното законодателство. Провели сме множество анализи, които обаче още не сме публикували, тъй като те са доста, съдържат доста чувствителна а, информация и Министерството има доста проблем с прилагането на законодателството, например с рамковата директива за а, водите. Прилагането на това законодателство а, изисква доста големи инвестиции в началото, които след това а, намаляват. но с течение на времето трябва все пак да продължат да се правят инвестиции, за да се види действието, защото а, понякога законодателството за пестицидите, да кажем, а, обесмисля инвестициите правени на друго място. В дискусията отвъд БВП, трябва да разгледаме съотношението между разходи и е, резултат. Е, е, с какво разполагаме? От една страна с е, РИЧ, от друга страна с приоритетни субстанции, с които работим. А, има и други субстанции, които се освобождават, като карциногени, химически субстанции, които могат да се установят в водата и нейния състав. Ако въведем такси за водите, най-вероятно ще променим това. И трябва да свържем това законодателство с други законодателни актове, свързани с екологията. Тук става дума не само за химикалите, но и за техния происход. Трябва да ни е повече зелени химикали, повече химикали заместители. Трябва да се отговори на въпроса защо изобщо използваме редица химикали. Имаме добри примери от Швеция, където има альтернативи за лекарите и ако няма разлика в ефективността, лекарите се приканват да предпишат лекарството, което е по-екологично. бих приветствал една дискусия с вас за това как по-добре може да използваме химикалите и за това какво повече може да се направи в законодателно отношение и за а, разделянето какво може да се направи за намаляването на парниковите газове в различните видове транспорт, например железопътния транспорт и неговата различна ориентация. 20, през 2050 година изкопаемите горива няма да бъдат вече основния източник на енергия, който ще използваме. Може би ще осъществим прехода към а, а, електромобилите. Въпросът е как тогава ще изглежда железопътният транспорт с оглед на ефективността на инфраструктурата. Може много да се направи в СЕЗА. А, също се направи много а, за въздушния транспорт. А, бях, беше оценено въздействието върху биологичното разнообразие. Така че всичко трябва да бъде разглеждано и от екологична гледна точка, без значение колко зелено изглежда дадено нещо в сравнение с други. Е, и тук мога да кажа, че е, ние не използваме достатъчно ефективно железопътния е, транспорт. Ако ми позволите, сега ще дам думата на колегата, който може да добави някои неща. Искам да кажа няколко думи за химикалите. Е, доклада, който изготвихме за фармацевтичните продукти и е, околната среда, е, показа, че химикалите, фармацевтичните продукти, които не се използват, трябва да бъдат отстранени, изхвърлени по екологичен начин. И в тази връзка е и въпроса с обработката на водата в съоръжението за подготовка на питейна е, вода, е, която има за цел да е, премахне остатъците от фармацевтични продукти във водата. Въпросът е кой ще трябва да плати за това. Този процес е, се случва между агенцията за опазване на околната среда и е, стопанските субекти в отделните е, отрасли. Допълнително съществува предизвикателството, че е, тези субекти нито са експерти, нито са основните отговарящи за, прилож... за прилагането. Това създава възможности за допълнителни неща, които можем да направим. Дава ни възможност за включване на Министерството на околната среда в законодателния процес. Продължаваме с въпросите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Маклейт за това, че днес е тук. След, след като накратко прегледах доклада, споменавате, че ни трябва по-добро участие на европейските граждани за поддържане на нашите ресурси и екосистеми и разбира се, трябва да създаваме по-нови решения. Напълно съм съгласна, но според мен ние обикновено разглеждаме нововъведенията като техническо решение на по-големите обществени проблеми. Понякога няма техническо раз, разрешение. По-скоро трябва да променим поведението си. Това а, означава, че трябва да променим а, различни процеси. Технологиите не може да разреши това. Смятате ли, че трябва по-скоро да се ориентираме към социални промени, промени в поведението на обществото. Какво трябва да направим? Например, може би да променим работното време или да променим поведението на потребителите. Как можем да постигнем това? една информационна кампания не би била достатъчна. Необходимо е нещо различно, за да осигурим внимание от страна на обществото и да осигурим промяна в поведението на потребителя. Какви решения виждате? Thank you very much. Благодаря. Аз също искам да приветствам госпожа Маглейт има много въпроси по отношение на горите, но утре имаме изслушване, както знаят колегите, за адаптиране към климатичните изменения, когато госпожа Маглейт ще се изкаже подробно по тези въпроси. Относно дискусиите от Бюрото по околната среда и реформиране на общата селско-стопанска политика. Такъв вид реформа би била възможност за въвеждане на плащания за екосистемните услуги. Надявам се, ще имаме дискусии по този въпрос. Трябва да се замислим за това, освен принципа замърсителя, замърсяващия плаща, трябва да използваме и а, потребителя плаща. Трябва да определим правила за селските райони. Искам да попитам дали разполагаме с необходими данни за въвеждането на подобна система и какво трябва да бъде да е направено. Басикут. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Маклейт, за тази презентация, която, за съжаление, пропуснах, защото закъснях, но съм сигурен, че е била прекрасна. Съвсем набързо прегледах доклада. Искам да споделя с вас някои идеи и да видим докъде могат да ни доведат те. Действително, това е е, чудесно резюме на това какво е положението в момента в Европа. Давате ни някои основни идеи относно най-важните проблеми за в бъдеще. Сега трябва да установим е, връзка с е, политиките, които се очакват в Европа. Много политики се очакват и именно там Европейската агенция за околната среда може да помогне при изготвянето на важни доклади. Ако, например, говорим за реформа на общата селско-стопанска политика. Относно устойчивостта на производството на храни. Това е една от основните цели на реформата на общата селско-стопанска политика. Най-вече ударение поставяме на устойчивостта. А, Европейската агенция за околната среда разполага с огромно количество информация, която обаче трябва да бъде обобщена така, че да бъде постигната по-добра политика в тази насок. освен това, политиката за сближаване. Тя също предстои да бъде оценена и променена в известен смисъл, но въпросът там е какво се разбира под развитие на районите, какво се разбира под големи, голямата риторика, която се използва когато говорим за включване на проблемите на климата в политиката на сближаване. Същото се отнася и за политиката за научно-изследователската дейност. Отново говорим за различни рамки за научни изследвания, но един от ключовите въпроси, който се споменава и във вашия доклад, е ефективност при използването на ресурсите. Какво се има предвид под този термин? Ето защо необходимо е по-целево проучване по тези конкретни въпроси, които са изключително важни. Още нещо, където може Европейската агенция да, за околната среда да помогне е а, знаем, че се очаква конференция за суровините. Геополитически доклад. Отново ще има съобщение за ефективността при използването на ресурсите. Трябва да има връзка между тези две съобщения – макар и да не очаквам такава. И един пример за такава последователност. През септември комисията ще излезе с съобщение за биобазирана економика. Ето защо трябва там да се разясни какво се използва ефективно използване на биомаса, защото тя може да се използва за а, лекарства, за дървесина, за, е, за производство на е, електричество момента биомасата се използва по възможно най-неефективния начин. Ето защо а, тук Европейската агенция за околната среда може да ни помогне да свържем суровините с а, ефективно използване на ресурсите и биобазираната економика. И още нещо. Много се радвам, че имате глава за глобалните тенденции – това, което не е ясно обаче, е въздействието на политиките на Европейския съюз върху трети страни. Това се споменава съвсем накратко, но ако обсъждаме промени в политиките, през по-голямата част от времето ако разглеждаме а, оценка на въздействието, обикновено се съсредоточаваме върху територията на Европейския съюз. Какво става обаче за другите страни, за третите страни, когато говорим за търговия, за биоразнообразие, за емисии? Именно тук вашата агенция може да помогне и да разясни какъв е ефекта в третите страни, защото обикновено политиците забравят да засегнат този проблем. Това са мислите, предизвикани от този доклад. Благодаря. Благодаря, госпожо Маглет. Може би ще отговорите и след това ще продължим с още една сесия въпроси. Um, uh, ще се опитам да отговоря много точно. Това, което виждаме в дискусията за промяна на поведението и това ни връща към въпроса за работното време и как да оценим ключовите послания в доклада. Освен на престижните проекти, необходимо е да работим и към принос на самите граждани. Има начини по които можем да организираме а, своя, своята работа. Когато говорим за гражданите, местните администрации трябва да разберат а, следното. Например, по отношение на мобилността. Работата ни показва, че хората имат е, желание да помислят за такива промени. Когато, например, говорим е, за пътуване на дълго разстояние, можем да помислим за по-добри е, решения, когато говорим за мобилност. необходимо е да седнем и да помислим по различните дискусии има местен отговор, отговор на местно ниво, отговор на гражданите, отговор на медиите, което може да доведе до промяна в поведението. Това, което Дан каза по-рано, че твърде скъпо струва, ако не правим нищо. Когато Дания определи своята политика към климатичните изменения – аз, те тръгнаха от 2050 година назад да помислим какво трябва да направим, за да не постигнем социална нестабилност. Необходими са малки последователни стъпки вместо големи промени в системата. Съществува следната опасност, когато говорим за транспорт и енергетика. Mm не трябва да предизвикаме ам, резки промени. Ето защо е необходимо политиката да бъде много последователна, да се изброят промените в системата, както и промените в поведението. Сега ще премина и към реформата на общата селско-стопанска политика, продоволствената сигурност и така нататък. Ако си помислим какво искаме да постигнем, искаме да имаме устойчиво производство на храни. Ако помислим а, за нашия отпечатък във връзка с въглеродният двуокис, много от а, наши, голяма част от нашата храна се произвежда мя, на място, вместо да бъде внасяна. трябва да помислим какви са различните възможности за реформата на общата селско-стопанска политика. Как можем да осигурим добри доходи за селско-стопанските производители, но в същото време те да могат да отглеждат, да произвеждат близо до градовете и в същото време селско-стопанските производители, които са по периферията, имат по-малък достъп до пазарите също трябва да бъдат стимулирани. Ето защо има разлика между възможност 2 и 3, ако сте запознати с съобщението. Ето защо това, което можем да направим, е да предоставим количествени доказателства, които да показват къде трябва да има правилно пространствено планиране за използване на почвите и използване и поддържане на биоразнообразието. Това ще повдигне на повърхността и проблема с водите. Това е идеята, която имахме към момента. Освен това, идеята за биомасата е разгледана в контекста на е, енергетиката. И сега искам да дам думата на Джок, който също ще говори за потребителите, ще определи така наречените реакции в економическо отношение. Линда Макаван. Yeah.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 световно въздействие на политиките на Европейския съюз, т.е. въздействие в световен мащаб. Какво Целта е да се обхване количеството на земята, която не се обработва, и да се установи кой е разумният а, а, доход от такава земя 1,6 милиона а, евро годишно на хектар. Възниква, разбира се, и въпросът за това дали екологичният отпечатък продължава да има такова голямо значение във връзка с глобалното, глобалния отпечатък. Говорим за диалози, които се водят в Европа. Трябва да се развиваме в рамките на нашите възможности за извършване на проверки. Това не е, бива да се забравя. Също така и отчетността. Възнамеряваме първо да направим съпоставителна таблица за резултатите в 27-те страни, членки, параметри като парникови газове и така нататък, което пък ни дава интересна възможност да установим кой излича полза от използването на на природата, защото само 3% всъщност е делът на горското стопанство, рибното стопанство и селското стопанство в 27-те. А кой използва тази реколта, тези доходи? в, е, имаме преработвателен сектор и така нататък, тъй че някои изследвания посочват доста високи проценти на а, действително използване на ресурсите. Понякога е, е тройно по-високо с това, което е дадено в в а, е, сегашното изследване. Госпожа Макевенен, сега вече наистина имате думата. Исках да задам въпрос във връзка с лекарствените средства. за лекарствените средства и законодателството, за което сме се споразумяли. Заедно с с вас искаме да разработим доклад за въздействието на фармацевтичните продукти върху околната среда. Няма срок за този доклад, но за онези, които се интересуват, комисията, нашата комисия ще излезе с такъв доклад предстои да се обърна към вас с писмо, в което ще ви попитам дали съответните органи за опазване на околната среда вече са влязли в контакт с вас. Тук ще ни трябва и съдействието на държавите членки, защото законодателна база имаме вече. Благодаря сега Виторио Проди. Благодаря. Благодаря и на господин госпожа Маклейт за това, че дойде и че разговаря с нас. Искам да взема повод от това, което казахте за новата а, обща селско-стопанска политика. Защото тук а, всъщност най-важно е общото благо. Така че а, трябва да се попитаме какви, така да се каже, екологични услуги може да окаже селското стопанство. А, говорихте за опазване на ресурса земя но за сега това е битка, която още няма изход, защото директивата за опазване на почвите все още се блокира в някои от държавите членки. Смятам, об обаче, че е, не бива да продължаваме така, защото плодородната почва е оскъден ресурс, е, така че замърсяването и има глобални последствия. Трябва да осъзнаем това. Опазването на почвите оправдава е, необходимостта от специализирана политика на опазване. Ето това са едни нови предизвикателства, породени от измененията на климата. От една страна от по-екстремните и по-интензивни валежи, Така че е ясно, че трябва да се погрижим за всеки квадратен метър на нашата земя и всеки един квадратен метър се нуждае от стратегия за адаптиране. Тук трябва да се отчете и количеството дъждовни води, да се проучи къде, какви валежи падат, за да може подпоч... запасите от подпочвени води да се поддържат запълнени това са много важни неща. Те естествено пораждат разходи, което означава, че вероятно трябва да се отиде на място и на място да се предприемат мерки за запазване на почвите, като се мобилизират и всички възможни възобновяеми енергоисточници, които са на разположение в съответния регион. Що се отнася до почвите конкретно, Мярката може да е реколтата. Що се отнася пък до горската политика, трябва да се полагат усилия за опазването на горите. Има много опасности в това отношение, например горските пожари. А, а не по-малко важни за горите, са, е, за горите е биомасата, която се създава там. Всичко, за което говоря, е една обща система и трябва да се разглежда общо. А, използването на биомасата стана много важно. Биомасата стана важен ресурс, тъй че чрез използване на биомаса можем да дадем решаващ принос за адаптирането към измененията на климата. Нуждаем се от система за извличане и използване на биомаса от една страна, а от друга трябва да се погрижим и за опазването чистотата на водните потоци, е, да помислим и за хидравличните възможности, които могат да се използват. Това също е много важно, не само за Европа. В това отношение може да се предприемат инициативи, за да може всеки един да осъзнае колко е важно опазването на ресурсите. А, това се подчертава и в доклада. Предлагат се и мерки. Високо оценявам доклада, който ще проуча по-задълбочено. Благодаря, професор Скулас. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Благодаря. Искам да благодаря и за това, че ме поканихте да дойда при вас и да говоря пред вас. Няма да задавам въпроси, напротив, ще ви поднеса информация като ваш представител в борда и в бюрото. Тук съм с колега. От създаването на органа аз имам честа да го представлявам. този доклад не звучи така оптимистично, както ни се ще, щеше ни се да отправим обнадеждаващо послание, но краските не са нито черни, нито бели, както обикновенно. Общия тон е сив в различни нюанси. Общо взето мозайка от фактори. Кое е новото? Това е начинът, по който е изготвен докладът. Когато започвахме, пишехме доклади, които очертаваха общата картина и даваха обяснения, анализ и синтез. Сега имаме нов подход – Опитваме се да опишем и разберем не само самите феномени, но и да открием причините за тях. Това е първи опит в тази насока. Не знам докъде можем да стигнем в тази посока а, с предвид на възможностите, които има а, агенцията за работа такива добри доклади трябва да се пишат. Сега, от дискусията, която водим днес, можем да останем с впечатление, че се искат прекалено много неща едновременно от агенцията. Указания за политика на високо равнище, отговор към комисията за различните политики, които не винаги имат вътрешна спойка. И освен това изискваме от агенцията да накара членов, страните членки да се преориентират. Това е огромна задача. Агенцията се опитва да се справя с нея, опитва се да намира баланс. Не бива да забравяме всичко това, когато разглеждаме бъдещата работа на агенцията. А що се отнася до анализите, въпреки отличните предпоставки, които имаме, тук става все пак въпрос за а, служби, които се занимават с защита на околната среда а всъщност ни се налага да вземаме назаем елементи от други организации, нещо, което до сега сме правили доста успешно. Така че в това отношение е много важно парламента да предостави съответните средства и съответния мандат и то по един ясен и конкретен начин. Обръщаме се към организации, например, които предоставят статистически данни, възлагаме им анализи. Това са статистически данни и наша задача е да ги получим, за да можем да си е, изпълняваме задачите. Но о, това е, е така. Е, част от дейността, която до сега не е била гарантирана и осигурена. Мисля, че е, че съм прав, като казвам, ако искате нашата агенция да обобщава статистически данни, които да имат и демографски, и здравен елемент, то ще са ни необходими не само допълнителни финансови средства, но и по-разширен мандат, за да можем да изискваме съответната информация от съответните европейски органи. Друго нещо, което искам да засегна във връзка с подхода е следното – Ние работим на абстрактно ниво, включително и в този доклад, и не сме много сигурни, че администрацията разбира този език. Това е така, защото имаме посредничещо звено, което може да демонстрира на местните служби как могат да интегрират и комбинират политическите мерки. А ако искаме да се справим успешно с това, трябва да насърчаваме и подпомагаме изграждането на капацитета в държавите членки и да а, информираме местните органи и служби на всички нива. навлизаме във време, а и в територия, в която е ясно, че хората не притежават необходимите знания, за да се справят с растежа. Трябва да го направим, защото мога да прогнозирам, че следващия доклад няма да бъде толкова оптимистичен. Намираме се в преходен период. Е, обсъждаме всичко, а не разбираме нищо. Много е опасно. За това е от изключително значение агенцията да получи необходимия мандат и необходимите средства, за да може да постигне повече. Благодаря. Сега предлагам да отговорите на тези въпроси, обобщавай. Благодаря много за а, вашите въпроси. А, на вашия въпрос, господин Проди, почвайте да се разглеждат като много важен ресурс в екосистемите, като една част от цялото. А, и когато водим нашата дискусия за ресурсите, всичко се разглежда като едно цяло, включително и земята и почвите. Вие казвате, че а, а, нашите действия се спират от блокираната директива за почвите и е необходима смяна на менталитета. А, ще говорим с, с съответните държави и ще използваме данните от глобалната система за сателитно наблюдение. Мога да кажа, че направих проби в своята работа, в моята съвместна работа с геолозите, които предоставиха своите карти за ползване. Когато става дума за почвите трябва наистина много внимателно да се съблюдава ефективното използване на ресурсите казахте, тъй като може да се стигне до е, твърде интензивно и прекалено използване на даден ресурс, ако той не се разлежа в неговата е, цялост. Благодаря на това, което каза господин Скулс за европейското законодателство. Имаме доказателства за това, че някои закони се спазват е, като цяло в глобален мащаб. В други сфери обаче на Европейския съюз му предстои още много работа за изработка на общото законодателство. И тук може би трябва да задълбочим анализите и да видим къде точно са пречките и какво може да се направи от гледна точка на законодателството, за да се подобри устойчивото използване на ресурсите и да видим къде задълбочаваме проблемите си, включвайки все повече и повече пластове. Понякога с законодателството може да постигнем точно обратния ефект, понякога е достатъчна само една норма по ИСО. Искам да ви благодаря, госпожо председател, за времето, което ни отделихте. Сега имам друг ангажимент. Много благодаря за колегата, който ме придружи. Надявам се да имате време да прочетете е, материалите. Благодаря ви, е, казва председателката. Високо оценихме вашия принос. propose que nous, nous poursuivions. Нека да продължим. В дневния ред ни предстои дискусия за замърсяването на въздуха и за търговията с емисии. Предвидели сме дебат с комисията. Относно системата за търговия с емисии, на това място искам да дам думата на господин Филип Франсуа, докато към нас се присъедини колегата Крамер. Имате. А, ето виждам и господин Крамер. Заповядайте, имате думата. DG Environment, the Industrial Emissions Unit. Благодаря. Аз днес представлявам комисията. Извинявам се, че ръководителката на моя отдел за търговия индустрия не успя да дойде. Искам да благодаря на комисията за поканата, за да представя работата на Генерална дирекция околна среда А, ще взема отношение относно директивата за промишлени емисии. Моята цел е да ви запозная с нашата работа и с, с най-важните резултати от наскоро проведеното проучване. Първо, ще се спра на въпроса защо комисията изследва въпроса с търговията на емисии и замърсяването на въздуха от промишлени съоръжения. Комисията като цяло е задължена да използва по възможно най-ефективния начин е, средствата, предвидени за опазване на околната среда. Точно за това е, направихме проучването. Разгледахме предложението за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и разгледахме търговията с емисии в тази светлина с оглед на двете вещества, за да може по този начин да се економисат разходи за промишлеността и да се гарантира по добра опазване на околната среда. Това се случи в края на 2007 година и тогава достигнахме до извода, че е, се нуждаем от още допълнителни анализи, за да можем по-добре да проучим системата, а също така и самото разпределение на квотите за търговия с емисии. През декември 2007 година представихме директивата за емисиите и поехме задължението да направим задълбочено проучване, за да видим какво е въздействието на тази система за търговия с емисии и какви са нейните социоекономически ефекти. Две години и половина провеждахме, провеждахме това поручване, събрахме много факти, говорихме с много засегнати и се намираме в момента в заключителната фаза на това проучване. Става дума за събиране, обобщаване и оценка на тази информация. Ставаше дума за това дали тя да се замени е, е, системата, е, е, регламентирана в е, директивата от е, система за азотния оксид. Системата за търговия с емисии предвижда да се поставят гранични стоености и за а, промишлените инсталации. Останалите сфери, останалите части на тази директива ще бъдат запазени. Сега ще навляза малко в подробности. Е, през 2009 година проведохме второ изследване. Е, то завърши средата на тази година. Първото изследване се е, занима най-общо с въздействието на системата за търговия с емисии върху економиката и околната среда. Разгледахме различни сценари, различни параметри на системата за търговия с емисии. Второто проучване беше насочено към извършване на един допълнителен анализ за вътрешния пазар средата на тази година това проучване беше завършено и то показа, че тези две вещества могат да достигнат същото ниво, както е посочено а, в а, а, новата директива за промишлените емисии, което пък ще означава и е, по-малки разходи. Тоест, ние ще имаме по-малко емисии, отколкото са предвидени в директивата за промишлени емисии. Друг един анализ и проучване показва, че въздействието е ограничено. Мога да кажа, че не разполагахме с най-добрете средства, но все пак трябва да продължим работата, за да запазим доверието към резултатите. Друг резултат от това първо проучване беше, че разпределението на разходите и Економиите се реализират както от държавите, така и от економическите субекти. И това показва как е, да бъдат е, разпределени квотите или на търг, е, или а, да бъдат разпределени на друг принцип. Тук също виждаме от какво значение е метода за разпределение, който ще бъде избран. И съществува и възможността за потенциално реализиране на приходи, ако емисиите след квотите се, търгу, се търгуват на търг. Um, Освен това, искам да отбележа, че различните заинтересовани лица също взеха участие в целия процес и в дискусията в определенето на търговията с емисии. Това беше един много силен дебат през последните години и участието на заинтересованите лица погледна, помогна на комисията да си състави правилна представа. Взехме предвид интереса на парламента с цел постигане на по-добро прилагане на директивата за промишлени емисии. Искам да кажа, че в момента сме на последния етап от анализа на двете изследвания. Може да очакваме решение дали да продължим с предложение за схема за търговия с емисии с азотен оксид. Благодаря за вниманието. Ще отговоря на всички зададени въпроси. Благодаря, господин Крамер. Добър вечер. Тутък си поисках думата, защото съм, бях докладчик по оценката за прилагането на КПКЗ така че с голям интерес и внимание следя това, че е, комисията работи по нов инструмент с цел намаляване замърсяването на въздуха в Европа. Имам редица критични въпроси, а и така оставам с впечатлението от е, това, което казва комисията, че все още не предстои непосредствено новото предложение, а сме на етап проучване и а, преценка, кои инструменти ще бъдат най-ефективни. Сега ще бъда откровен. Доста скептично и критично съм настроен към казаното от комисията. Имаме влязла в сила директива за промишлените емисии, която не е някакъв фурор, обаче а, наскоро я изменихме с което постигнахме така решаващ успех бих го нарекал, като въведохме възможността за отклоняване, като ограничим възможността за отклоняване от най-добрите налични практики. Това е, разбира се, нова разпоредба, която следва те първа да така се наложи на практиката на практика, дано да няма такива възможности за вратички, за заобикаляне на тази разпоредба, защото непрекъснато се намират оправдания за отклоняването от най-добрите налични практики. включително и държави, които до сега не са прилагали добре КПКЗ, казват, че трябва да видим как действа този инструмент. И можем да използваме този инструмент, за да наложим с по-голяма сила най-добрите на лични практики. Така че смятам, че не е удачен момент сега да мислим за заместването на вече съществуваща система с търговията с емисии. Това ще породи проблеми, за които боя се е, комисията все още не се досеща. За това питам комисията как работи система, в която има дефинирани прагови гранични стойности за дадена промишлена инсталация или промишлено съоръжение, а, имаме, между другото, регламент за големите горивни инсталации и ГГИ. Как се припокриват тези неща? Как ще работи тази система? Какво ще правим с държавите членки, в които законодателството в областта на емисиите е толкова напреднало, че вече има работещи, успешно разпотещи а, тавани, които те предстои да се прилагат стъпка по стъпка и в други държави. Та, защо искаме тази добра система, която работи, да я заместим с търговия с емисии? Или комисията мисли, че трябва да отменим национални закони, за да въведем търговията с емисии? Тук трябва да кажа, че има пък други региони в страна, в света, където има много положителен опит в областта на търговията с емисии. Доколкото съм проверил, те са успешни за това, защото са добре организирани на регионално и местно ниво. А доколкото разбирам, комисията говори не за регионално, а за европейска система за търговия с емисии. Що се отнася до въглеродния диоксид, например, не успяхме чрез законодателство да постигнем справедливо разпределение на квотите между държавите членки. Защо да успеем да направим това по отношение на замърсителите на въздуха? как ще съвместим а, различните изходни позиции в отделните държави членки. Някои държави членки, вече казах, са много напреднали. Друг, в други до тук още нищо не е станало в областта на емисиите. А, да не би да стане така, че да накажем онези, които са напреднали, а, като въведем система за търговия с азотните окиси и един последен въпрос, който си задавам. Комисията в хода на дискусията за КПКЗ непрекъснато повтаряше колко е важен интегри... интегрираният подход. Знаете, че при ГЕГИ и при промишлените съоръжения замърсяващите въздуха вещества са най-различни, но те са само едни от различните емисии които се излъчват. Когато намалим дадено, допустимата граница за дадено вещество, понякога се налага да повишим допустимостта на друго, за да може инсталацията да работи. Как съвместяваме това с интегрирания подход в сега действащата директива? Това са трите конкретни въпроса, които имам и се надявам, че комисията няма да прибърза, а ще прецени много а, трезво какви последствия би имала такава една промяна на системата в Европа. Благодаря. Председателката, благодаря. Има още четирима желаещи. Критон Арсенис и сега мога ли да, след като прочетох тези имена, мога ли да приключа списъка на желащите думата? Точка 7 от 23, добре. Matin qui concerne aussi les permis d'émission et sur lequel... Сега говорим за точка 7 все още. сертификатите е, за редуцирани емисии. Там вие сте докладчик, нали така? Господин Гроте, приключвам списъка. Всеки от заявилите думата получава по две минути на разположение, защото имаме още точки по дневния ред. Критон. Благодаря, госпожо председател. Когато говорите за целева цена във връзка с търговията с азотни окиси. Когато говорим и за парникови газове, въглероден двуокис, азотен окис, и серен оксид. Знаем, че през 2009 година не постигнахме целите си. Как ще го предотвратим това сега? Си Анжа е, Весжабер. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte eigentlich da ansetzen, wo der Искам да се присъединя към колегата Крамер и неговите въпроси защото промишлените емисии на азотни и серни окаси през последните години значително намаляха. Очаква се тази тенденция да продължи и не на последно място благодарение на приетата от нас директива за промишлените емисии а, смята се, че те ще намалят. Значи азотните с 47%, а серните с 66%. Нещо, което съответства на целите, които си поставяхме съгласно стратегията за чистотата на въздуха. Различни засегнати страни. Странно е, че и неправителствени организации, но представители на промишлеността изразяват загриженост за осъществимост на търговията с емисии от серни и азотни двуокиси. За това искам да попитам какво очаква комисията от тази нова система за търговия с емисии, каква допълнителна полза очаква от това да променим системата от определяне на твърди прагови стойности и да преминем към търговия с емисии. Това няма ли да доведе до повече проблеми и бреме. Защо да се отказваме от успешно работеща система, вече видимо допринесла за намаляване на емисиите, включително и с това, че изпълнява целите на стратегията за чистотата на въздуха. Просто не разбирам и за това се присъединявам към колегата Крамер. Благодаря. Euh, monsieur Оресте euh, Роси. Господин Оресте Роси. Си, грация, президенте, соло... Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса, за да си изясня нещата. Все още съм доста скептичен по отношение на търговете за сертификати за замърсители на въздуха никой от нас не желае да започнат финансови спекулации в резултат на всичко това. Това, което трябва да избегнем е да не би да се създаде борса за такива търгове, да не се стигне до създаване на деривати, наистина това би е, било много голям проблем, особено на фона на кризата, която преживяваме в момента. Втори въпрос. Как можем да контролираме решенията, които взимат държавите членки? Тук все пак става дума за 50% от фондовете, в които постъпленията ще идват от търговете и се задължават държавите членки да ги използват за екологични технологии. Значи държавите членки ще определят как точно ще изразходват тези 50% от приходите. А, са длъжни единствено да информират комисията за своето решение. Така ли е? Или все пак има възможност комисията да се намесва и да контролира, защото остават още 50% от тези приходи какво може да правя държавата членка с тях, каквото си искали, няма ли да има възможности за намеса и контрол от страна на комисията. Oui. I would like to make also a couple of points. И аз искам да направя няколко коментара в връзка с механизма. Видяхме проблеми в механизма за търговия с сертификати. разполагам с отговор на комисията, а именно за първи път се описва как ще се справят с проблема, свързан с това кой отговаря за наредностите и проблемите на пазара с сертификати. Отговор е от Генерална дирекция конкуренция. Имаме няколко въпроса по една схема, която действително е създадена за система на търговия, защото специално за въглеродния двуокис е, има възможност е, за система на търговия с емисии. При азотните и серните оксиди имаме и местен параметр, за разлика от въглеродния двуокис. Ето защо трябва да внимаваме, да бъдем много внимателни преди да се впуснем в такова приключение. Трябва да потърсим и други начини. Преди да изберем система за търговия с емисиите като вариант. Най-малкото трябва да намерим решения на проблемите, свързани с търговията с сертификати, преди да се пуснем в такава система. Господин Грот, благодаря, госпожо председател. При включването на въздушния транспорт в системата за търговия с емисии постигнахме голям напредък благодарение на усилията на парламента и тогава комисията заяви, че ще представи някакъв документ относно емисията от азотен окис в въздушния транспорт. Чух от господин Крамър, че сега се предвижда действия във връзка с емисиите от промишлеността. Мисля, че трябва да работим по двата въпроса последователно за това, което поискахме писменно с докладчиците в Сянка. Що се отнася до мъчера? има проблем с а, е, търговията с а, е, емисии, а, е, когато става дума за парникови газове, които са поне 10 пъти по-вредни от а, а, останалите. Бих искал да чуя от комисията какво възнамеряват да направят, за да предотвратят това, за да не, се, е, да не бъдат някои предприятия ощетени в своята конкурентоспособност и да запълнят празнотата, която съществува в е, мъчара. Благодаря. Сега е, ще помоля комисията съвсем накратко, колкото може по-кратко, да отговори. Okay, uh... Благодаря. Ще се опитам да отговоря на повечето от въпросите. ще оставя на колегите, които се занимават с климата, да отговорят на друга част. Относно функционирането на търговията с емисии, трябва да повторя, че това, което сме проучили, е система, която би заменила изискването за а, твърди а, прагови стойности. Тоест няма да имаме паралелно функциониране на две системи. Въпреки това, както казах и в представянето, може да се окаже необходимо да запазим или да разработим минимални предпазни мерки, като определени стойности, свързани с въвеждането на системата за търговия. местното замърсяване предизвиква загриженост, но знаем, че настоящия модел не ни дава възможност за ясни заключения. По отношение на мащаба, ние разглеждаме система на европейско равнище, но някои от сценариите са на регионално ниво или включват само някои държави членки. Тоест, разглеждаме различни опции. Но от самото начало твърдим, че според нас системата най-малко трябва да се базира на правила валидни за Европейския съюз обхвата на системата на търговия или региона, в който се прилага, трябва да отчита ефективността на разходите. Що се отнася до различните изходни точки и възможността за ранни действия, важно е да наблегнем на това, че от самото начало разглеждаме системи, които най-малкото биха постигнали същото ниво по отношение на околната среда, както се предвижда от директивата за промишлени емисии. Оттам използваме референтна стойност на нашите проучвания. Винаги а, сравняваме резултатите от една потенциална система към този референтен сценарий, за да сме сигурни, че независимо кой сценарий ще изберем, ще постигнем най-малко същото целево ниво по отношение на околната среда. Ето защо това е много важно, а, когато говорим за емисиите и а, тавана на емисиите. Именно този таван ще определи а, екологичната цел. Не сме определили минимална цена за квотите. Въпросът за интегрирания подход в емисията за промишлените емисии. Трябва да знаем, че ще запазим стойностите Също така сме наясно, че търговията с емисии ще включи и промяна на системата. Ето защо в момента разглеждаме резултатите от проучванията, но също така вземаме предвид и получените реакции, коментарите от заинтересованите лица. Всичко това ще бъде отчетено преди да вземем решение, както казах. Решение дали да изберем такава система или не. Относно въпроса, каква е добавената стойност на системата или какво смята Европейската комисия, че би, би, би могла да бъде такава добавена стойност, от самото начало разглеждаме система, която може да доведе до по-добра рентабилност, а, като постигаме същото ниво на целите по отношение на околната среда. Т.е. търсим най-ефективния начин и именно това беше мотива да започнем тези проучвания и да разглеждаме различните сценарии. Uh, благодаря. с това вие завършите вашето изказване. Много ви благодаря. и тъй като темата е дългоре същата, ще ви предложа да разгледаме точка 23 където става дума за прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. Връзка с въпросите, които бяха зададени, Именно в пакета за климата и енергетиката съвета даде правомощие на комисията във връзка с международни кредити, които са в сила от януари 2013. Миналата седмица в парламента комисарият заяви, че се подготвя предложение – Това предложение ще влезе в сила възможно най-рано от 1 януари 2013. Разглеждат се 23 проекта. 1% от общия брой проекти, но това са почти половината кредити пълната оценка на въздействието и документ с въпроси и отговори се публикуват едновременно. Очакваме реакции по тези материали. Както каза и комисаря, това няма за цел по-малък брой кредити. По-скоро имаме за цел да функци... по-добро функциониране на пазара – и да няма ефект върху цената на въглеродния двуокис. Европейския парламент включи искане към комисията в пакета за климата и енергетиката да се разгледа доклад за пазара и дали е необходимо да се направи нещо повече по член 12 на директивата. Комисаря заяви, че се подготвя съобщение от страна на комисията през следващите два месеца. Относно целевата цена, комисията няма такава целева цена по системата за търговия с емисии. За нас ефектите от рецесията означават, че е по-добре да изберем цел от намаляване с 30% вместо 20%. Половината от приходите от аукциони трябва да се използват за борба с климатичните изменения. Ще има процес на изготвяне на доклади от държавите членки и докладване пред парламента. Парламента също ще Следи това, що се отнася до авиацията, правителствата заявиха, че ще използват 100% от приходите от търгове за отговор на измененията в климата. По отношение на 80, останалите 50%, там няма законодателно изискване за докладване от страна на държавите членки, но те имат възможност да докладват. Що се отнася до азотните офиси от авиацията, Доколкото си спомням, при изготвянето на законодателството бяха поети ангажименти. Моят отдел от комисията говори, работи в изпълнение на, за изпълнение на законодателството в тази област. Monsieur Skilakakis, puis Monsieur Gerbrandi. Благодаря. Давам думата на господин Скилакакис. Благодаря. Искам да благодаря на комисията, тъй като тя доста бързо се задейства. Искам да информира моите колеги, е, че доходността от е, инвестиции е 17 е е 78 пъти по-голяма съгласно оценките. И във всеки случай проектите HFC 23 са върнали своите инвестиции за една година. И ние като комисия, като парламент трябва да направим нещо и да видим а, какво можем да направим до края на 2012 година, тъй като става дума за много пари. От нас зависи сега да направим нещо и да говорим за страните членки. Благодаря. А, съвсем а, накратко аз приветствам стъпката предприята от комисията. А, е, все още обаче ще е, имаме две години празен ход. Е, аз се опитам да упражня натиск върху моето национално правителство, но ако комисията има желание да обсъди това, да обсъди това с страните членки, защото това е европейски въпрос. Страните членки трябва да е, е, разберат това е празнота в съществуващото законодателство и то води до съответните странични ефекти. И е, държавите трябва да се съгласят да подпишат едно такова е, споразумение и да не участват в е, такива схеми за подкопаване на е, HFC. Комисията готова ли е да направи такава стъпка? Бихте ли отговорили? Благодаря. За периода, откакто обявихме, че изготвяме предложение. Получихме информация от предприятията. Тази информация за прозрачност беше качена на уебсайта на комисията. Ще видите, че бизнеса не подкрепя изцяло това предложение и очакваме диалога да продължи. Комисията направи предложение, което би влязло в сила възможно най-рано като мярка на общността преди януари 2013. Това е що се отнася до правомощията на комисията. Благодаря. И сега да продължим с последната точка от днешния дневен ред. Политически предизвикателства – и бюджетни средства за устойчив Европейския за 2013. Voorzitter, wij bewaren het leukste voor het laatste. Госпожо председател, най-хубавото си го запазихме за края. Благодаря на колегите, които все още са тук. Когато става дума за новата финансова перспектива, трябва да кажем, че съществува а, голям интерес към тази тема. Става дума за финансовата рамка до 2020 година, която тук в момента определяме. Е, по този начин се вижда колко е статична днешната система. Днес, през 2010 година, ни определяме финансовата рамка, която ще бъде валидна до 2020 година. Човек е, неволно си спомня за петилетните планове на Съветския съюз. И малко а, с а, пренебрежение гледаме на тези петилетни планове. В момента обаче ние изработваме един 10 годишен план а, за това а, как ще а, харчим парите, за които сме взели решение. А, днес харчим парите, за които сме взели решение през 2005 година. Тоест през 2005 година е било взето решение по какъв начин ще изразходваме нашите средства днес и до 2013 година. Така че финансовата перспектива е един изключително важен въпрос а, и за това а, а, при преговорите в съвета ни беше изключително важно да а, запазим нашата позиция. Изработ изработих своя доклад. много старателно. А, и много се опитах да се огранича и да обобщя нещата. Разполагам с доклада само на английски. Се нужда от вашата подкрепа, за да го прецизирам. Мислих е, за това а, по какъв начин този доклад може по най-добрия начин да залегне в нашия заключителен а, доклад за финансовата перспектива, който, ще, който е подписан господин а и комисията по а, бюджета. А, госпожа Халк а, е а, председателката. А, е, колегата Бас Екхаут е, работи много интензивно. Аз работя интензивно и мисля, че по този начин ще представляваме добре позицията на Комисията по околната среда. Не искам сега да говоря за отделните е, бюджетни редове в моя проектно доклад, а по-скоро за една визия за устойчивото бъдеще на Европа. Това исках да изразя. Ако успеем да представим тази визия за бъдещето в заключителния доклад на парламента ще сме направили достатъчно за европейската политика за околната среда. Агенцията по околната среда също подкрепи един, едно такова а, е, виждане. А, е, аз заставам зад идеята за интегриране на екологичните аспекти в останалите дейности. При реформата на обща сълско-стопанска политика, при политиката по рибарството, транспортната политика и така нататък. Трябва да задълбочим това послание. Много често всичко е замислено доста краткосрочно. Интегрирането на политиката за околната среда е нещо много важно и част от тази политика са и субсидиите. Трябва много добре да внимаваме кои субсидии ще се отразят от рецата на околната среда. Това не е нищо ново. Това беше установено на срещата на Г20 и в Нагоя по темата за биоразнообразието. Втория стълб можем да цитираме Бил Клинтън, Клинтън, Economy Stupid – Тоест, економически изгодно е да се провежда дългосрочна политика и ще кажа, че е, за в бъдеще можем да бъдем устойчиви, само ако вземем предвид околната среда. Ако погледнем други региони в света, госпожа Маклейт също каза е, и патентите, и зелените технологии и така нататък. Всичко това върви много добре в Европа, но и Китай също работи по тези въпроси и ако не внимаваме, Китай ще ни изпревари. Тук става дума не само за работната сила, но и за иновациите. И тъй като в исторически план ние винаги сме били поставени много добре, а ако не внимаваме да не ни изпреварят, ще си имаме големи проблеми устойчивостта е толкова важна, защото а, нашите ресурси са доста ограничени. А, Тоест, това се налага и от економическа гледна точка. суровините стават все по-малко. Госпожа Меглеет също каза, че при 14 те от всичките 14 най-важни суровини, много малко от тях се срещат в Европа. Освен това, екологичното законодателство, изискванията стават все по-строги, така че всичко това изисква и е двигател на едно устойчиво развитие. Преди няколко дни големия концерт Unilever е, каза, че до 2020 година иска да бъде 100% устойчив по отношение на използването на ресурсите, цените и на а, общуването с потребителите а, изделията, съдържащи палмово масло, които не бяха а, произведени възоснова на принципа на устойчивостта, бяха бойкотирани в крайна сметка от потребителите. Ако приведем обаче дългосрочни е, аргументи, ще видим, че винаги става дума за пари. Европа има много ограничен е, бюджет за екология, 450 милиона годишно. И ако погледнем какви са нашите амбиции, какви са обещанията, които сме направили, виждаме, че ни е необходимо много повече. За Натура 2000 са необходими 5,8 милиарда евро. Така каза комисията. В в Копенхаген бяха дадени обещания за борба с обезлесяването. За това биха били необходими 18 милиарда. Това са огромни суми, които няма да можем да покрием а, от европейския бюджет. И всичко това не може да се финансира с публични е, средства. Ще трябва да се привлекат и частни средства. Не съм споменал тези суми в е, моя проекто доклад и то съвсем съзнателно. Трябва да направим така, че Европа да може да предостави достатъчно средства за изпълнение на най-важните си цели в политиката за околната среда. Много съм любопитан каква ще бъде реакцията на моите колеги. Аз им казах, че този проект доклад е, е просто е, един елемент в комисията Шуре под ръководство на госпожа Халк също ще се работи за това да се включат и екологичните аспекти. Благодаря. Благодаря за този доклад. Много благодаря. Искам да благодаря най-вече за бележките, които бяха направили. много е уместно, че точно днес и тук обсъждаме този доклад и то след като чухме и докладът на професора. а, говоря за доклада за състоянието и перспективите в Европа на околната среда. Сега искам няколко, да направя няколко конкретни бележки във връзка с предстоящите предложения, които ще внеса за изменения. Мисля, че е пипана правилната линия, която ще срещне нашата подкрепа. Просто искам да предложа как докладът да стане още по-добър. Важно е да подчертаем, че е доста добре, че в Европейския съюз се прави тази финансова прогноза и то за такъв дълъг срок, по-дълъг, отколкото се правят прогнозите в държавите членки. Естествено, че екологичните проблеми са обвързани с ресурсите, но много често проблемите са свързани с това, че планираме прекалено краткосрочно. Ето, че сега имаме една малко по-дълга перспектива, 7 години, която ни позволява да очертаем много важни реформи и структури за Европа трябва да се възползваме от тази възможност. Същевременно обаче това означава, че ако сега вземем неправилни решения по отношение на околната среда, грешките ще се отразят много по-негативно. Бюджетът на Европейския съюз не може да финансира мерки, които са действително вредни за околната среда. За съжаление, обаче имаме множество примери, които Европейския съюз финансира, а те крещящо противоречат на изискванията на околната среда. Не, би, не може да продължава така. Друго, за което трябва да помислим, е как да използваме средствата които са в кавички положителни. Как можем да ги използваме за стимулиране на положителни промени в държавите членки? ОСП, например, е област, в която можем да намерим много възможности и не бива да се отказваме от това. Трябва да правим конкретни предложения за това, а, как да се използват аграрните помощи в връзка с изпълнението на екологични цели. Трябва да се пази равновесието, разбира се, но смятам, че действително трябва да отчетем тази необходимост, най-малкото в ОСП. Затова предлагам, е, затова смятам, че трябва да се правят конкретни предложения. Е, чисто технически, какво може да се направи, какво е възможно и какво трябва да се направи. Естествено, че трябва да привлечем към участие и колегите от Комисията по селското стопанство, които притежават съответните експертни знания. Също така е важно да търсим и виждаме е, възможностите за включване на различни екологични индикатори. Трябва да бъде много внимателни по отношение на положителните и отрицателните ефекти – в рамките на екологичната политика. Това бяха моите кратки бележки. Аз разбира се, че ще внеса и своите писмени предложения. Във всеки случай смятам, че поставената основа е много добра и вярвам, че нашата комисия ще излезе с чудесен доклад. Председателката, благодаря. Следващия оратор. Пардон. Фернандес, excusez-moi. Извинете ме, Фернандес. Também queria saudar o trabalho do relator. Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика за свършената работа и да направя няколко предложения по доклада. Очакваните финансови перспективи ще се основават на стратегията 2020. Тя ще е, бъде основата и трябва да се позовем на тази стратегия по отношение на околната среда, защото има ясна цел 20 е, до 2020, а именно 20% намаление на емисиите въглероден двуокис до 2020 година, подобряване на енергийната ефективност е, и 20% увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници. Комисията трябва да определи дали се, сме съгласни с тази стратегия и тази цел. Тази стратегия е емблематична. Тя ще трябва да се финансира с европейски средства. Ето защо смятам, че трябва да решим дали подкрепиме или не тази емблематична идея за една енергийно ефективна Европа. Такова решение трябва да вземем. А, искам да наблегна на факта, че е много важно за всички инвестиции, да имаме прозрачност. още по-важна е прозрачността, когато говорим за околната среда. Трябва да знаем къде отиват парите за различните проекти, за да можем да контролираме фондовете и да видим дали те се използват надлежно. Така ще можем да видим на кои проекти е било предоставено финансиране. За да постигнем това, смятам, е важно не просто да има процес, в който две институции да работят за приемане и разпространяване на информацията, а да работят и трите институции заедно. Е, мадам Ог. Госпожа Рита Хаок. Рита Хаок. Благодаря. Е, Нага ще кажа, че нямам какво особено да критикувам по предложението на Ян. Просто искам да наблегна малко повече на това, което каза и Хосе Мануел току-що, именно интегративния подход. Защото повече или по-малко, като парламент сме го правили и друг път, стъпваме на базата на стратегията Европа 2020. Става дума за интелигентно, устойчиво и включващо, социално включващо развитие и растеж. И ако спазваме този принцип, можем да вземем решение и за нашия ресор екологията, защото целта, която си поставя дадена политика, може да бъде изтласкана напред за определен момент, но не може да бъде осъществена без останалите две цели, които споменах. Ето това трябва да стане ясно от доклада. Естествено, че селско-стопанската политика трябва да играе важна роля, но и политиката на сближаване. Затова искам да приканя всички колеги. Моля ви, елате на 13 януари до година на заседанието на комисията СУРЕ, защото там ще започнем да се занимаваме, така да се каже, с секторните теми. На 13 януари започваме именно с селско-стопанската политика. И би било чудесно, ако дойдат не само аграрниците, така да се каже, и а, съобщят своите намерения, да дойдат и еколозите от нашата комисия, за да добавим своя принос или да направим своите изменения – защото мисля, че междувременно знаем доста от нещата, които ни трябват. Това, което не виждам в доклада, е нещо, което влиза в нашия ресор. Какво правим с помощите си при бедствия и аварии? изключваме ли ги? Оставяме ли без да ги споменем или искаме да ги включим и в следващата финансова прогноза? Или какво? Може би мислим за съвсем друг инструмент. Това трябва вероятно да се обмисли. Все пак имаме още известно време. А що се отнася до работния документ, единственото, което мога да кажа е, че най, е, до изразът най-силен инструмент, най-силно средство е малко прекалено като израз, защото най-силното средство е нашето законодателство, а може би и сътрудничеството. Сега в е, сегашната финансова прогноза не ни се отреждат особено много пари. Именно за това съм към интегративния подход, към следващата финансова прогноза, защото само по този начин можем да постигнем целите си. И последна бележка. Ако мислим за интелигентния растеж, трябва да говорим не само за програми за изследвания и иновации, а и за възпитание и обучение. В точка 7 има така лек намек по този въпрос. Там се казва, че ни трябва достатъчно средства за обучение, но смятам, че трябва да наблегнем малко на този момент – защото и най-прекрасните цели, които си поставяме, ще бъдат безсмислени, ако в държавите членки няма достатъчно хора, които да могат да мислят в параметрите на устойчивия растеж. Ако в предприятията някои не са в състояние да си променят менталитета, няма да има смисъл от нашата работа. За това мисля, че най-малкото трябва да а, така преквалифицираме в този смисъл нашите добри машинни инженери, а, за да ги накараме да мислят и за устойчивост. В това отношение смятам, не знам дали можем, да, още не знам дали можем да правим големи измен, е, изменения, но мисля, че точно тези моменти трябва да се поразширят. Има място да се напълни страницата, е, за да не се губи това, което вече сме е, написали на тази страница. Мисля, че в комисията СУРЕ всички идеи, залегнали тук, ще бъдат подкрепени. Благодаря. Благодаря на колегите и най-вече на Юта Халк, която е най-важната фигура в този дебат и работи в нашата комисия. Аз ще бъда съвсем кратък. През 2005 година е било взето решение за настоящата финансова перспектива. Както каза колегата Фернандес, през 2007 година беше взето решение за е, стратегията 2020-2020 е, и сега трябва да адаптираме настоящата финансова перспектива към тази стратегия. През следващата седмица с мнозинство е, решихме, че желаем да постигнем целта от 30% момента. Каза се, че е, е твърде рано да мислим за преминаване към 30%, но мисля, че трябва да го направим, иначе можем да прекратим всякакви усилия за опазване на климата. Трябва да е, очакваме от самите себе си да постигнем тези 30% няма да бъде лесно да се постигне финансов баланс между страните членки и най-вече в тези страни членки да си представят малко по-амбициозни цели по отношение на климата. Мисля, че всички трябва да а, внимаваме а, за това не само да водим краткосрочни дискусии и да смятаме, че няма да можем да постигнем тази цел. Трябва да заявим, че ние желаем да постигнем тази цел, както е записано в документите на НП и след като го искаме, нека да го заложим и в финансовата перспектива. Merci, Ян, благодаря много, Петър. И а, един съвсем кратък а, извод. Ян. Да, госпожо председател. Аз а, мога да се съглася с почти всички коментари, направени от а, колегите а, и с. А, почти всичко казано. Аз самия също съм мислил по този начин, просто съм нямал а, място в моя доклад. 2020 трябва да бъде а, спомената при всички положения. Това трябва да се каже съвсем а, а, ясно и изрично. Също така изрично да се спомене и прозрачността, спомената от колегата Фернандес. Освен това, помощта при бедствия, трябва, мисля, още малко да помисля по този въпрос, защото нещата са сложни и не могат да се интегрират по толкова прост начин. Е, ще бъде жалко, ако по този начин разводним основното послание на становището, но заедно с колегата ще се опитам да прецизирам нещата. Благодаря много. Благодаря, казва председателката, за вашата работа. 14 декември е срока за внасяне на измененията на 26 е, януари ще бъде разгледан документа и през април ще бъде взето решение. Утре в 9 часа продължаваме. Закривам заседанието.